няма да правя встъпително изказване. Сега ще разгледаме връзката между външната служба, човешките права и демокрацията. Радвам се, че те са на разположение да присъстват тук. Сега ще им дам веднага думата. Благодаря, госпожо председател. Сега ще представя предложението на върховния представител и на комисията за новия план за действие. Този план за действие продължава и заменя плана, който изтече миналата година. Той е част от един от пакет, в който е включена и стратегическа рамка за човешките права и демокрацията. След това да, решението за мандата на върховния представител, който беше удължен с две години, което е много добре за нас. Доволни сме. Като започнах работа в дипломатическата служба, в началото исках да се въведе отговорност за отделните задачи по него. Затова работихме заедно с Европейската комисия и Генерална дирекция външна политика, за да оценим дали са постигнати задачите, които сме си поставили. Сега ще се опитам да посоча някои от полуките от предишния план за действие. Този план трябва да бъде по-концентриран, фокусиран и по-стратегически. Целите трябва да са по-стратегически. Така този план ще отговаря на мандата на сегашната комисия със съответен преглед в средносрочен план. Този преглед е важен, защото така координираме и съгласуваме някои неща в плана за действие и а, инструментите за външно действие, а, а, които ще бъдат разгледани през 2017 година. Тъй като задачите, които сме си поставили, не са само политически, а и финансови, насочване на финанси към определени задачи. Както казах, оценката беше направена заедно с съответните служби на комисията. По същия начин, след тази оценка, във връзка с новата структура и целите, които искаме да си поставим по различни теми, заедно с генералните дирекции на Европейската комисия. Попитахме се да включим и други заинтересувани страни, възможно най-интензивно, включително и парламента, по отношение на подхода към новия план за действие държавите членки и гражданското общество. Имахме няколко срещи с представители на гражданското общество и всички членове на мрежата. Същевременно трябва да изпълним задачата на комисията, е, че инициативата принадлежи на тях. И за това публикувахме съвместното предложение и след това проведохме консултация. В момента консултираме задачите с вас, с държавите и членки и ще продължим този процес с гражданското общество и искаме да приключим с заключение на съвета преди лятната вакансия. Кои са основните елементи на новия план за действие? Първо, става дума, че в момента средата е изключително сложна в двустранните отношения и в многостранен контекст. Вие знаете от съвета по човешки права, въпреки добрите резултати, знаете, че нашите партньори а, са изправени пред съответни предизвикателства и поставят въпроси. Много често се поставя под въпрос универсалността на човешките права, като се защитава културният релативизъм има нови играчи на световната сцена, на които не приемат, че трябва да се противопоставим на идеята, че съветът по човешки права оценява положението в отделните държави. Отговорността по отделните задачи е трудна за изпълнение – намалява пространството за действие на гражданското общество. Това се вижда в доста държави, особено там, където има тероризъм и борбата срещу тероризма се използва като оправдание. Има въпроси към доверието към нас като глобални защитници на човешките права. Това са проблемите, по които работим чрез новия план за действие. С този план да, трябва да помислим как дейността ни да стане по-ефективна. В предишния период въведохме няколко инструмента. Насоките е пример за това и начина на организация на диалога за човешки права. Сега трябва да гарантираме по-добро взаимодействие между отделните инструменти – финансови, дипломатически и след това взаимодействие между двустранните и многостранните отношения. Посочихме пет основни сфери на действие. Една от тях е изключително важна Първата е увеличаване на отговорността на местните заинтересовани страни и човешките права трябва да се защитават е, отвътре в държавите, а не чрез вършен натиск. Трябва да убедим нашите партньори да направят повече по тази задача и да засилим на е, взаимодействието с е, националните институции за човешки права, независимите институции, съдебната система и неправителствените организации във връзка с заплахите срещу гражданското общество в много държави. Втората тема е, може би, малко по-проблемна. Опитахме се да изброим кои са основните тематични предизвикателства. Иска ми се да ги разгледате във връзка с действащите лица по първата сфера Свободата на словото е изключително важен въпрос и връзката и с правото на сдружаване, на, на събрания. Борбата срещу дискриминацията е другата задача под различни форми. Като тук сме застъпили сериозно на защитата на жените, децата и малцинствата. След това идва следващата голяма тема. След разговори с гражданското общество, поставихме в центъра борбата срещу изтезанията и малтретирането и в светлината на засилващите се предизвикателства в някои държави, където има мораториум и за следващите пет години сме поставили като цел поддържането на целта премахване на смъртното наказание. Следващата ни задача е културните и социалните права. Знаем от собствен опит, че в държавите партньори трябва да намерим точки на взаимодействия. Економическите и социалните права за такава възможност, дават възможност за диалог и трябва да използваме тези права като входна врата. И след това на тази база да обсъждаме човешки права. Следващата задача е комплексен цялостен подход към на конфликтите и човешките права. Задачата е много трудна. Трудно е да се намери отговор на всички предизвикателства, пред които сме изправени. Но като знаем какъв е мащаба на кризите, знаете, че тук трябва да се постави акцент върху а, ранното предупреждаване, инструментите срещу нарушаването на човешките права. Поставяме по-голям акцент в, в, в, в човешките права в мисиите. След това има акцент върху правосъдието и отговорността. Четвъртата сфера е много важна. Отнася се за доверието, което има към нас. Трябва да има последователност и приемственост в нашите действия. Очертали сме три тематични сфери. Първата е търговията, след това е миграцията, която присъстваше в списъка още преди кризата, но сега сме изправени пред много а, трагични събития. И накрая идва а, контратероризма. След това идват а, човешките права и демокрацията а, с съответни измерения. след диалозите по човешки права знаят, че този елемент не бива да се изолира от останалите елементи на двустранните връзки. И тук трябва да създадем канали за връзка с партньорите и да търсим връзка между двустранните и многостранните отношения. Един пример от Тунис преди няколко дни Имахме възможност да поставим някои сериозни въпроси няколко дни преди сесията на съвета по човешки права. Имаше някои разлики в нашите позиции. Обяснихме нашата позиция в столиците, а не само в Женева. Следващите ни стъпки продължаващата консултация с държавите членки. Утре съм в Стокхолм Дискусията продължава. Очакваме държавите членки да предложат действия, по които да поемат отговорност. Нещо, за което Европейския парламент надстоява. Надявам се, че така ще получим конкретни предложения. Тези консултации ще ни дадат възможност да включим и това, което вие смятате по въпроса за гражданското общество. Очаквам дискусия. Ще трябва да си тръгна към 10 без 10. Благодаря. Нека да започнем с дискусията. Да, имате думата. Благодаря за комплексния план за действие. Той е малко дълъг. Моят въпрос е по-конкретен. Добре е, е, че сте посочили основни области, където трябва да се потърси по-голям политически ангажимент и отговорност и а, е, собствени приоритети. Има ли нещо, което не е включено в а, е, плана за действие? Казахте, че има няколко предизвикателства, но би било добре, ако можете да поясните какъв е акцента, как определихте приоритетите. В новия план за действие имате някои конкретни ангажименти от държавите членки. Тече ли дебат за това да се приеме един план за действие на Европейския съюз и на държавите членки, дали те приемат една такава идея и дали държавите трябва да докладват как изпълняват съответните действия и докъде са стигнали по изпълнение на своите ангажименти. Евентуално годишен доклад. Вярно е, че планът за действие е нов, но трябва да помислим по този аспект. В някои действия няма срокове. Записали сте, продължава дейността от предишния период имаме някои изводи и така, ако останат нещата, ще бъде много по-трудно да се контролира и наблюдава. Трябва да се знаят крайните срокове. Малко необичайно, според мен, е, че в стария план за действие имаше доста неща за подкрепа на демокрацията в пилотни държави сега не присъства такъв елемент. Защо е така? Казали сте в плана за действие, че трябва да се засили отговорността на, на местните действащи лица е, и, и включвате подкрепа от страна на националните институции за човешките права. Много колеги тук в Европейския парламент и ФНП работят по темата за добросъседството. Съгласна съм с акцента върху антикорупционните органи. Хубаво е, че има политика за човешки права. По отношение на тези политики не виждам обаче и вие споменахте това за ангажиментите за социалните и културните права. Текстът е доста общ, може би не е обмислен добре, а пък за отнемането на земи. Това е въпрос на човешки права. При една предишна дискусия бях предложил, че във връзка с правата за собственост върху земята и за отнемането на земя трябва да се постави по-силно ударение върху това. Бих предложила такова нещо да присъстви в новия план. Трябва да се направи повече, за да се потърси отговорност от корпорациите. И след това, дали ще включите на гражданското общество за наблюдение на нарушенията на човешките права от корпоративни субекти Хубаво е, че сте записали наблюдение и контрол за на нарушенията на човешките права по линия на международното право и как ще включите парламента в този процес. Предишния мандат е, почти нямахме информация по този въпрос. След това за насърчаването на, на отговорността за традиционното правораздаване. Може би а, а, текстът е малко общ. Може би трябва да се премахне безнаказаността за на сериозните на престъпления и право на съдебна защита на жертвите. Добре е, че в точка 21а сте записали действия за сте записали действия за решението на Европейския съюз за Международният наказателен съд. Има колеги, които наблюдават този процес внимателно в групата за международни действия. Тази тема е в нашия дневен ред. Може би е добре е да се включи идеята за публична оценка с съответни препоръки. И по тази въпрос е добре да има консултация с гражданското общество и с парламента. И още нещо на края на 28 едно а казвате засилване на, на сътрудничеството с държавите, е, които проявяват интерес към Международния наказателен съд. Мисля, че е, комисията работи по този въпрос постоянно, включително и от отменянето на смъртно наказание. Може би тези неща трябва да присъстват отделно. В предишния план за действие сте записали, че искате да има ангажименти за правосъдието. Този процес обаче не беше изпълнен. Има ли причини за забавянето? Добре е да запишете ангажимент да се засили капацитета на националната компетентност в трети държави за борба срещу големите нарушения на човешки права. Ние сме записали такъв елемент в нашия годишен план за човешки права. Може би е добре е да има специален представител на Европейския съюз за хуманитарното право. Добре е в плана за действие да се запишат какви са нашите цели. След това идват мисиите. Темата е доста трудна. Една препоръка. Можем ли да запишем да се запишем развие капацитет за надзор и контрол. И за тези, които подават сигнали за миграцията и беженците, малко е трудно да обсъждаме този въпрос. Ще ви видим какво ще бъде решението на върха на 13 май. Защото за сега поне дейностите, които записали, ми звучат малко странно задачата да се разрушават кораби. Може би трябва да потърсим начин, друг начин за борба срещу престъпните организации. Човешките права при темата миграция е добре да включат и дейността на Frontex на границата. Да, това са моите препоръки. Имам и някои други. Добре е да се обърне внимание на положението на емигрантите в държавите на транзит. Защо пред Frontex мигрантите нямат възможност за оплакване, ако към тях отношението е лошо сега по точка 23 трафика с хора. По този въпрос е, проведохме обсъждане, ще има и доклад в парламента. Акцентът е, е върху приоритетните държави. Трябва обаче да видим как точно са определени тези държави в е, стратегията на Европейския съюз е, не е казано нищо за положението в тези държави. Използват се само абсолютните числа на пешенците. Може би е добре да кажете нещо и за онези, които са без гражданство. Може би е добре комисията да постави този въпрос във връзка с е, произволното задържане. Имаше такива случаи в края на 2013 година Върховният комисарят на бежанците работи по този въпрос, сега срещу тероризма. Може би добре да включите цел да се използват дронове. Имаме още позиция, а пък по оценката на въздействието в точка 27, според мен тук е добре да се направи оценка на споразумението за свободна търговия. И е добре да се вземе предвид декларацията на омбудсмана от марта, В смисъл, че не е направена такава оценка за Виетнам. И това е проблем в администрацията. Във връзка с културата казахте, че това е една от тематичните задачи. Може би целите в тази сфера трябва да бъдат малко по-амбициозни. Това, което сте записали за клаузите за човешки права, не е много амбициозно като цел. Дали е, ще развиете критерии? И накрая няма нищо за спорта и човешките права. Вчера говорихме по този въпрос с организации, които не са държави, Международният олимпийски комитет, ФИФА. В техният отговор разбрахме, че те не знаят, че имат определена роля в този процес. Благодаря. Госпожа Петера, искате ли думата? Perdón, Пандери, аз пред... окей. Okay. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve porque la, la señora... Благодаря ви. Мисля, че колегата Лорпир засегна толкова много аспекти и всъщност няма какво повече да задам като въпроси. Не знам дали господин Гонсато ще има достатъчно време, за да отговори на всички тези въпроси, но аз бих искала да засегна един аспект, който е много важен в, по отношение на плановете и по-конкретно аспекта свързан с доверието. Наистина е много важно да отбележим това предизвикателство пред Европейския съюз, а също така и пред външната служба, как може да се възстанови и да се запази това доверие в по-широк мащаб. По отношение на човешките права, това доверие се постига чрез действията, това, което успеем да постигнем като резултати, а също така и универсалния характер на човешките права. Това е много ключов аспект. Така че имам един конкретен въпрос и той е свързан с отговора, с реакцията на Европейския съюз спрямо проблема, не знам как да го нарека, трагедия, проблем, това огромно предизвикателство, свързано с миграцията – защото мисля, че на този етап тук се преплитат много аспекти. Дипломация, човешки права, миграция, много аспекти, които трябва да бъдат отчетени. И има много аспекти във вашия план, които разглеждат тези аспекти. Но можете ли да кажете кои са областите, в които можем да работим заедно тук, в Европейския парламент, заедно с вас или пък на тристранна основа? Например, да се засегнат на човешките права, нашата комисия или пък комисията по човешки права, други комисии в парламента, какво можем да направим заедно? Господин Панзени има думата. Да. Да, благодаря. В момента сме в фаза на разисквания на различни предложения и тук се опитвам да си отговоря на въпроса какво вие се опитвате да постигнете като политическа философия по три направления по-конкретно. Защото до известна степен наистина трябва да разгледаме и политическите аспекти и те трябва да бъдат описани в документа. В документа се описва какво се е случило в миналото, как, но няма практическите аспекти на това как да процедираме за напред. Разбира се, има всеобхватни въпроси и в това, което описваме, трябва да се концентрираме върху практическите аспекти в работата на всички парламентарни комисии – защото много често обсъждаме различни аспекти, като например трансатлантическото споразумение, но няма свързващите елементи, които да ни напътстват. На второ място, по отношение на работата на мрежата, не мисля, че тя е напълно функционираща и даваща резултати. Защото ако погледнем политическата програма и новото предложение във връзка с иммиграцията, тук смятаме, че наистина трябва да постигнем възможно най-добри резултати в съвместната работа с делегациите на място. Така че наистина в тяхната дейност да се прилагат нашите послания. Федерика Могерини заяви, че наистина трябва да е, използваме максимално делегациите на място. Но как да направим това? Какво трябва да се направи? Това трябва да бъде разписано ясно. И третото нещо, аспект, който обсъждахме а, и вчера до известна степен, а, Централна Азия и определянето и преопределянето на новите а, критерии. Критериите, които съществуваха в миналото, вече няма как да бъдат приложими към настоящия момент. Възможно ли е тези три политически послания да бъдат чути по отношение и на човешките права? И това да бъде и фокус в програмата и на парламента и комисията. Според мен трябва да се концентрираме върху тях. И смятам, че в тази връзка Барбара а, отлично се справи с задачата да опише различните аспекти, но а, според мен трябва по-конкретно да се спрем на човешките права. Председателката, благодаря. Не знам дали има допълнителни въпроси или ще преминам към отговорите на вече чутите въпроси. А, много благодаря за вашите изказвания. Съгласен съм напълно с казаното от Хуан Антонио Пансери. Наистина трябва да постигнем баланс. Планът за действие представлява един списък от действия и трудността е тези действия да бъдат политически приложими и да имат политическа стойност. Фактът, че планът за действие ще се приема от съвета чрез заключение на съвета, дава възможност да се представи едно политическо послание – и да се опитаме чрез тези заключения да подчертаем каква е философията, която стои в основата на новия план за действие. Високо оценявам всички елементи, които очертахте в тази връзка. Този всеобхватен характер, който съществува тези общи ангажименти, които трябва да бъдат предприяти. Общите ангажименти, които са поети от страна на комисията, това са аспекти, които обмисляме и в момента сме на етап, където е възможно да, да започнем да работим в рамките на тази структура. И съм съгласен, че наистина комисията трябва да изиграе тази важна роля. И трябва да намерим начин, по който да сглобим целия пъзел така че да гарантираме нашата възможност да реагираме на място в редица страни. Това, разбира се, изисква и сътрудничество с комисията. Винаги, когато обсъждаме въпроси, свързани с иммиграцията, експертите от комисията и не само от външната служба, но и участието на държавите членки трябва да бъде отчетено в тази насока. В отговор на въпросите на Барбара, мисля, че много от нещата, които казахте, са наистина много полезни и приложими за нас. И както и вие, така и аз смятам, че трябва да отчетем економическите аспекти в съблюдаването на човешките права но си мисля, че на този етап в процедурата, когато провеждаме консултации с различни заинтересовани страни, включително и парламента, трябва да бъдем наистина по-конкретни. Така че високо ценя представените от вас идеи и предложения. Същото въжи по отношение на преходното правосъдие. В тази връзка ми се иска да подчертая и специалния представител на Европейския съюз. Тази функция трябва да се разглежда и в новата роля, която ще започне да функционира през есента по предложение на Федерика Могерини и по този начин ще очертаем и посоката, която бихме искали да следваме в нашата работа а също така и запитванията от страна на държавите членки да има специален представител или съветник по въпросите свързани с равенство между половете. Освен това всички отделни аспекти трябва да бъдат интегрирани, но трябва да бъдем и отворени към това да даваме по-голяма видимост на един или на друг въпрос, така че да се създават допълнителни възможности да разширим капацитета си, да можем да имаме едно силно политическо присъствие, когато се обсъждат подобни въпроси. По отношение на използването на дронове, тук ще се спра на няколко аспекта, с които съм съгласен по отношение на използването на дроновете. Знаете каква е позицията на държавите членки. Знаете, че от тяхна страна с неохота се пристъпва към дискусии по този въпрос. В рамките на съвета по човешки права на ниво Европейски съюз. Неколкократно сме се опитвали да засегнем този въпрос, но без резултат. По отношение на изтезанията, казахте, че няма много амбициозни цели, но трябва да кажа, че след консултациите в тази област препоръките са много обтекаеми, много неточни, така че трябва отново да разгледаме тези препоръки, така че те да станат по-конкретни. По отношение на сроковете на графика, Казахте, че много често в плана за действие се посочва, че се работи по тези направления, по тези действия. И това е така, защото предизвикателствата са от такъв характер. Трудно е да се каже, че по отношение на подсилването работата на институциите в областта на човешките права, ако заложим един срок от 2017 година, според мен това ще бъде напълно изкуствено и непостижимо. Фактът, че няма конкретни срокове, не означава, че няма да има докладване и отчитане на резултатите. Изненадан съм, че казахте, че съгласно предишния план за действие не се е предвиждала възможността да се правят отчети за постигнатите резултати по действията, които се изпълняваха по предходната версия на плана. Разбира се, ще предвижда се регулярно докладване и на под комисията, на представителите на гражданското общество. Това няма да бъде проблем. Моето предложение е по-скоро да работим концентрирано по конкретни глави от плана за действие и заедно с комисията можем да представяме актуална информация по тези въпроси пред вас. Що се отнася до миграцията и доверието във външен и вътрешен план, мисля, че това е фокуса на дискусията. В комисията има програма за миграцията, която се разработва в момента. Изработва се от комисар Авримополос, заедно с колегите от външната служба и това дава възможност на всички нас да определим областите, където можем да осъществим сътрудничество. Тониус, не знам дали има нещо да се добави. Да, благодаря. По първия въпрос на госпожа Лор Пилър, вие казахте, че нашия план за действие е много всеобхватен и тук долових и комплимент и критика. И има много области, които не са определени от стратегическа гледна точка. На първо място няма конкретно предложение в плана за действие за тематични области, свързани с човешките права, защото те се покриват от съществуващите оказания. По тази причина в пета глава заявяваме, че не би следвало да създаваме допълнителни документи, а по-скоро да се концентрираме върху тяхното приложение и изпълнение. Ето защо не виждате покриване на всички тематични области във втора глава. И ще ви дам един пример. Например, не се покриват всички типове, видове борба за с дискриминацията, а по-скоро се опитваме да компилираме, да съберем всички аспекти, с които се сблъскваме всеки ден. И по отношение на продължаващите, на съществуващите въпроси, колегите във външната служба непрекъснато се фокусират върху тях с чувство на отговорност. И в предходния план за действие, винаги когато се предвижда конкретно действие, когато се приключи работата по това действие, много често се забравят резултатите и постигнатото. Така че ползата да съществуват непрекъснато развиващи се действия е, че всички чувстват тази отговорност. По отношение на социалните и економически права, трябва да отбележа, че предстои една предварителна дискусия дискусия и трябва да отбележа, че държавите членки биха искали да се подсили тази конкретна област. Но приканваме всички заинтересовани страни да предприемат конкретни стъпки – защото е много лесно да се говори за тези права, но наистина е по-трудно да се работи по конкретни стъпки. Това от мен благодаря. Eh, да, благодаря. Няколко аспекта, които ми се иска да очертая преди да си тръгнете. На първо място, някои от координаторите не са тук и доста от членовете на нашата комисия не са тук. Господин Брок свика разширен състав на бюрото за Комисията по външни работи по същото време, в което се провежда нашето заседание. Това не бива да се случва, но нещата са такива, каквито са. И разбира се, заседанието на бюрото е много важно, защото се обсъждат текущи и важни аспекти. Така че моля да ни извините, че някои от нашите членове не успяха да присъстват на дискусията. Аз трябваше да бъда също на разширения състав на бюрото, но трябваше да изпълня задълженията си и тук. И вторият ми коментар, и с който бих искал да помоля за извинение, официално извинение и към комисията, защото наистина смятам, че комисията също трябва да бъде представена тук на президиума заедно с колегите от външната служба. И всъщност това беше грешка, която допуснахме при организирането на заседанието. Тук наистина това е наша грешка от организационна гледна точка. Ето защо се обърнах към секретарията, за да можем да разрешим този проблем. Наистина не го бях предвидила. И тук не сме предвидили и представител на комисията да направи изказване по време на дискусията. Така че сърдечно ви моля да ни извините. Ако имахме представител на комисията, който да се включи официално, дискусията щеше да бъде много по-богата, много по-полезна но моля да ни извините. Ще се опитаме да разрешим тези въпроси възможно най-бързо, за да можете да се включвате в дискусиите. Така че още веднъж моля да ме извините за този пропуск. Господин Гонцато, много ви благодаря за това, че приехте нашата покана и участвахте в дискусията. Наистина се надявам, че ще можем отново да обсъждаме този толкова важен документ, защото той ще ни направлява в нашата дейност в близко бъдеще. Вярвам, че ще отбеле... успеем да отбележим напредък по документа заедно с комисията и външната служба и наистина ще се уверим, че имаме и представител на комисията тук сред нас и се надявам, че и повече от нашите колеги ще присъстват на следващата дискусия. Благодаря. Си, Патрис, ти си. Oui, merci Madame la Présidence pour vos mots très élégants, je veux dire il n'y a que les gens qui ne travaillent pas qui, qui se trompent pas. Donc, euh, <laughs> on, on a tous. Благодаря, госпожо председател, за любезните думи и за извинението. А, няма какво да добавя да, по същество към дебата. Общо взето работим по същите въпроси, по същия начин. Общо взето това е нашия принос. Вижда си в документа. Bueno, vamos a empezar, eh, aunque mm, no han podido venir muchos de... Нека да продължим работата. Макар и много от докладчиците в сянка по доклада на госпожа Лохбилер да не са тук, ще дам думата направо на нея, за да ни запознае с проекта си. връзка с трафика на хора и външната политика на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Това са първите ми размисли по структурата и съдържанието на доклада. Вече проведохме едно изслушване на заседанието на нашата подкомисия, което даде общ поглед върху, поглед, върху становищата на различните институции по този въпрос, това число МОД. Ще продължавам да събирам различни позиции и естествено приканвам докладчиците в сянка да споделят и собствените становища. Доклада се занимава с борбата с трафика на хора в рамките на външните отношения на Европейския съюз. Трябва да подчертая много ясно, че става въпрос за външните отношения на Съюза. Това е въпрос, който не е разглеждан особено обстойно борбата с трафика на хора. До сега в преминали разисквания се, е, се е съсредоточавала най-вече на трафика в рамките на Съюза. А трафика на хора е една от най-печелившите дейности, криминални дейности в света. Става въпрос за набирането, транспорта, и приема на лица, в това число и обмен или прехвърляне на контрол върху тези лица с цел експлоатация. Експлоатация имаме тогава, когато се оказва натиск или ограничение на лица, независимо дали жертвата е дала своето съгласие. Или кога... А пък когато жертвата е дете, такова, такъв вид експлоатиране автоматично се счита за трафик на хора. Това е една много стерилна дефиниция, но а, когато а, се загледаме в условията, а, при които се осъществява този а, трафик, а, нещата са особено а, мрачни. В миналото, по време на робството в САЩ, на робството, самото робство се гледаше като на инвестиция. Тоест, робът е, е, е нещо, което се потребява. Ако, ако умре, няма значение, ще бъде подменен с друга стока. Вече значи, отношението към хора, към, като към стоки, е, е, е, е най, най страшното нарушение на правата на човека. Това е нарушение на, на достоинството, на физическата и моралната неприкосновеност на, на, на човека. Това е нарушение на правото на живот, на свобода и на сигурност на човека. Докладът е, бих искала да, да, да укрепи натиска, който оказва Европейския съюз в борбата с трафика на хора навсякъде по света, така че да се използват всички възможни средства, за да се сложи край на, на подобни нехуманни практики. Сега по същество по доклада. Няма страна по света, която да не е засегната от това явление. Така че докладът цели да, да разгледа в глобален мащаб трафика, както по отношение на география, така и по отношение на различните форми на експлуатация. Както и тенденциите в третите страни и отношенията на тези страни с Европейския съюз. Мисля, че е навременен. А доклада, защото стратегията на, на Европейския съюз за изкореняване на трафика на хора приключва изпълнението си през 2016 година. Работи се е, вече и по нова стратегия за след 2016 година, така че препоръките от нашия доклад е, могат да, да се влеят в новата стратегия и да, да укрепят акцента върху външните отношения. Що се отнася до структурата на доклада, първо започваме с преобладаващите и нововъзникващите тенденции в Африка, Латинска Америка, Азия, страните по програмата за добросъседство и Близкия изток. Втория елемент е економиката на трафика веригите на доставки, потребителите, т.е. къде е най-голямо търсенето и, и по-шир, по-широк поглед върху контекста на бизнеса и правата на човека. Третия раздел са действията на национално, регионално и международно равнище. Има някои интересни регионални тенденции, както чухме в изслушването например, конвенцията в Асеанския регион. Там има много хора, които са засегнати от трафик на хора. И в тази връзка излизаме също с препоръки. Колкото разбирам към момента, мисля, че трябва да осъществим изчерпателен анализ по следните въпроси. Европейския съюз е приел редица безписък с приоритетни страни, с които трябва да се работи в доклада от 2009 година за препоръчителни действия. Има 10 приоритетни страни в тази връзка. Документа се казва, че следва редовно да се проверява дали трябва да се продължи наблюдението на тези приоритетни страни, дали списъкът на приоритетни страни трябва да се променя това не е нещо, което до сега се е осъществявало редовно. Също научих, че критерия за подбора на приоритетните страни са това колко, колко нерегистрирани иммигранти има в европейски държави членки. Затова, например, Виетнам е приоритетна страна, защото има много лица без надлежни документи в Великобритания. Това обаче не отразява факта, че много е, граждани на Виетнам са обект на трафик в е, е, Китай или в съседни страни. Европейския съюз изразходва много средства за борбата с трафика, което е добро само по себе си, но трябва да се види как се оползотворява това финансиране. Може ли то да се насочи по-целесообразно? Може ли да, да стане по-последователно, така щото да достига до хората, да, да осъществява реална превенция на трафика? После въпроса за бизнеса и правата на човека. Трябва да обмислим какви са механизмите, с които разполагаме, така че да да включим въпроса за трафика и, и, и в контекста на, на така наречените вериги на доставки в кавички съм от това. Това включва превенция, достъп до правосъдие и средства за защита на жертвите. Жертвите трябва да се разглеждат не само в рамките на Съюза, но и в трети страни. Какво става с тях там? Този доклад още веднъж ще се съсредоточава върху външните отношения. Подходът ни трябва да бъде съсредоточен върху жертвите именно. Какви са формите на защита в трети страни? Какви са средствата за осведомяване? И наистина има много какво да се желая по тези въпроси. След това печалбите от трафика трябва да се разгледат. Те са огромни. Трябва да проследим парите и да видим кой се облагодетелства от тях. Така че да, да подходим ефективно към а, това престъпление. Трябва да обърнем по-голямо значение на търсенето и също начините, по които да се преборим с това престъпление. Разглеждаме какво могат да направят Европол, Евроюст и Frontex, Frontex в тази връзка. По процедурния аспект на доклада, комисията за Комисията ФЕМ вчера реши, че също иска да, да вземе участие в разписването на този доклад по правило 54. Аз много се радвам, че Комисията по равенство на половете проявява интерес към този доклад, но бих предпочела те да, да вземат участие само с становище. Първо те имат собствен доклад, в който могат да отразят изпълнението на директива 2011-36 Става въпрос за трафик в рамките на, на, на Европейския съюз. И наистина, такива са и компетентностите на комисията ФЕМ. Наша работа е да се занимаваме с външните отношения. Те имат е, възможност да включат становището си по стратегията. Да не виждам защо трябва да се включват и в нашия доклад. После по съдържанието. Жертвите на трафик сред тях не преобладават жените – всъщност преобладават мъже и момчета тогава, когато става въпрос за заробващ трафик, за робство, цели, е, за цел робство, експлоатация. Та, мисля, че е по-добре да си а, е, просмислят е, искането да се включат, иначе ще трябва да разрешим въпроса на председателския съвет. Има също искане и от Либе, от секретарията им те са чули, че е, сме провели изслушване за жертвите, само че не са разбрали, че ние се занимаваме с жертвите е, във външните отношения. И понеже са чули, че става въпрос за жертвите, те решават, че автоматично това е вътрешен въпрос. Надявам се това недоразумение да се, е, да се отстрани от секретарията на Либе. Няма нищо лошо да излязат със становище, но а, нашия доклад е свързан с външните отношения и не спада към приложното поле на правило 54. Та, това са първоначалните ми наблюдения и съображения, доколкото разбирам от процесуалните правила. А, ако нещата не спадат към приложното поле на 54-то правило, а, не можем да, да да дадем график за, за за, за включване от други комисии. Така че мисля, че аз трябва да продължа работата и ще се радвам колегите максимално скоро да ми дадат своите препоръки, тъй като е много важно да приключим работата, да, да изготвим доклада тази година. Трябва да се запознаем и с съображенията на комисията, разбира се, и за стратегията за периода след 2016 година. Благодаря. Благодаря, госпожо Лохбилер. Въпроси и коментари, заповядайте. Thank you very much. Благодаря. Аз ще говоря от името на колегата от Румъния, Кристия, който за съжаление не, не е в състояние да присъства, но ще ви изчета той какво мисли. Трафика на хора е много сериозно на нарушение на правата на човека. Усилията за борба с трафика се усилват през последното десетилетие, но все още не са достатъчни. Международният трафик е, е голям дял от тези е, действия. И необходимо да се предприемат действия. Сексуалната експлоатация е основната цел на трафика, но има и други, е, други видове престъпления, като например робство и насилствени женитби. Трафика продължава да засяга най-вече движението на хора от бедни райони към богати райони. Трябва да се подпомогнат страните, които са най-засегнати от това, чрез социални-економически мерки, които да са насочени към уязвените групи, най-вече деца, жени, етнически малцинства, лица, търсещи убежища. Трудовата експлоатация нараства. Необходимо е приоритетно да се осигуря действия за борба с насилствения труд. Необходима е система за, за защита срещу експлуатиране на работници. Комисията трябва да, да продължи да финансира програми и проекти за развитие, така че да се обхванат всички аспекти на трафика на страни, които са най-засегнати от трафика на лица като се дава основен акцент на превенцията, защитата и наказателното преследване. Що се отнася до двустранното измерение, Европейския съюз трябва да продължи да сключва двустранни споразумения, така че да се укрепи сътрудничеството в борбата с трафика на хора. Също и в рамките на по-широките дейности по борбата с организираната престъпност. Държавите членки също трябва да си сътрудничат помежду си и е, с съседните си страни, като например Балканския регион, а също и по-отдалечени региони, като Карибския басейн и Латински Америка. Мерките трябва да включват е, и осведомителни кампании, както и приобщаване на гражданското общество, което играе много важна роля на национално, регионално и международно ниво ролята на гражданското общество е огромна в разкриването на нарушения на правата на човека. Необходимо е да се повишава осведомеността, подпомагането на жертвите и защитата на жертвите. Неправителствените организации е, трябва да се считат не само за доставчици на услуги, но и е, за стратегически партньори при изработването на политики. Благодаря ви и ви уверявам, че ще си сътрудничим тясно с госпожа Лох Билер и с останалите е, колеги, така че да постигнем общата си цел да излезем с един качествен доклад. Сега като прочетох всичко това и аз ви благодаря и искам да подчертая, че е, е, е много важно да не губим време по тази така важна тема. Благодаря. Председателката. Благодаря. На колегата сега по въпроса, който повдигна госпожа Локфилер. Във връзка с ролята на комисиите Либе и ФЕМ Нашия доклад е свързан с трафика на хора извън границите на Европейския съюз. Това не е конкретно, конкретен въпрос, който е свързан с Европейския съюз или с жените. Естествено, е, приканваме и двете комисии да, да, да ни изпратят своето становище, но, но няма никакъв смисъл доклада да се пише от три комисии в споделено съавторство. Естествено, аз ще уведомя за това председателите на тези парламентарни комисии, но все пак не, не е председателите, а политическите групи вземат решенията, така че ще трябва и на тях да им обясним за какво става дума в нашия доклад. Доклада на госпожа Ловгилер. Мисля, че това ще улесни нещата. Заповядайте нататък следващия оратор докладчика в Сянка Рената Вебер, за съжаление, в момента гласува в друга парламентарна комисия. Но накратко, мога да кажа, че съм сигурен, че е, тя работи вече усилено по доклада, доклада и се надявам още преди началото на лятото да се постигне е, някакво съгласие между докладчика и докладчиците в сянка. Въпросът е особено важен, понеже разглежда външното измерение на европейската политика – Така че е добре да се, да се разгледа по-обстойно въпроса за политиката на помощта за развитие от страна на Европейския съюз към трети страни и какво Европейския съюз всъщност може да си позволи да, да поиска в замяна. Наистина трябва да има средства, които трябва да са заделени именно, именно за борбата с трафика на хора. Та това е, е краткия коментар от моя страна и, и очаквам да, да, да видим съвсем скоро и бележките на, на Рената. И аз трябва да си тръгна след малко. Председателката. Няма нищо. Сигурна съм, че може да си изпратите по-нататък бележките на госпожа Локбилер. Госпожа Локбилер, заповядайте пак и след това продължаваме към следващата точка от дневния ред. Благодаря, нямам какво да добавя. Благодаря на колегите, които се изказаха. Господин Лит, вашите наблюдения са да не противоречат на доклада като цяло насилствените женитби, набирането на, на деца за бойни инициативи е, са, са конкретни частни случаи на, на неща, които съм предвидила така или иначе. Сега, що се отнася до, до това, което ще поставим да свършим преди лятото, не, не мисля, че то ще, ще е много. Естествено, че ще се виждаме преди това, но ако успеем да приемем доклада до ноември би било добре. И това би било реалистична цел. Следващата точка от дневния ред. Tenemos primero una pregunta de la señora Sargentini, que está aquí. Señora Sargentini, tiene la palabra. Нека да минем към въпросите. Господин Аржентини, моля. Госпожа Аржентини, благодаря, госпожо председател. Моят въпрос е свързан с защитника на човешките права от Зимбабве, господин Итай Самара, който е бил отвлечен на 9 март преди два месеца в Хараре, столицата на Зимбабве. Той е водеща група, водеща фигура в протеста на един от площадите в Хараре и след отвличането му няма никаква информация от него. Та въпросът ми е за неговото състояние и дали евентуално все още е жив. Въпросите са следните. Дали Европейския съюз е бил в контакт с правителството на Зимбабве за да се запознаят с състоянието на отвлечения и дали са предприяти действия срещу правителството на Зимбабве. Искано ли е освобождаването на този човек и защитата му в съда? Как Европейския съюз ще упражни натиск върху правителството в Зимбабве за защита на хората, които се ползват от правото на сдружаване и протести, особено във връзка с подкрепата, която Европейския съюз отпуска по линия на 11-я план за развитие. Благодаря, госпожо Аржентини. Тук присъства господин Касио, шефа на делегацията в Зимбабве. Споделяме вашите опасения, госпожо Аржентини. И сериозно сме обезпокоени от положението с господин Апти Следим и наблюдаваме внимателно положението в Хараре от страна на мисията и използваме всички възможности в страната и в Брюксел да изразим нашите опасения и искането ни да се освободи лицето. На 11 март, два дни след отвличането излязохме с декларация. Имаше и съответна реакция на международната общност и на гражданското общество. В момента подготвяме е, нова декларация, е, за да отбележим два месеца след отвличането координираме декларации с, с други мисии в Зимбабве, с Австралия, Канада и гражданското общество. Става дума за доста необичайен случай. При предишните отвличания обикновено знаехме къде се намират лицата. За сега обаче по този случай нямаме никаква информация къде се намира този човек и няма информация от службите за сигурност. Заместник президентът излезе с категорична декларация, обяви отвличането за варварско действие и поиска от правителството в Зимбабве да разследва случая. За сега е, това са нашите декларации. Продължаваме да настояваме на е, случая да бъде разгледан и на, е, господин Самара да може да се върне в, при семейството си. Благодаря. Не зная дали госпожа Аржентини иска да добави нещо. Think, Благодаря на комисията и на дипломатическата служба за отговора. Оценявам работата, която извършвате и, и повдигането на този въпрос по съответните канали е изключително важно, за да се упражни натиск върху правителството на Зимбабве. Така че информирайте ме, ако имате добри или лоши новини. Благодаря. Имате ли други изказвания? Нека да минем към въпроса от госпожа Лок Бирен. Да става дума за на човешките права в Малазия. Първо, за свободата на словото. Какви действия са предприяти от Европейския съюз, за да не се допусне от страна на малайзийското правителство да упражни натиск върху свободата на словото? закона за, за размериците е от 1948 година и беше обявено наскоро, че този закон ще бъде приложен и то по-категорично. Имаше много произволни разследвания и обвинения срещу 44 лица, опозиционни политици, студенти, само заради това, че са изразили своето мнение. На 26-та среща на върха на АСЕАН в Малайзия, нашият комисар за търговия госпожа Малстрем поиска бързо приключване на споразумението за свободна търговия с Малайзия. Има критика от омбудсмана за това, че не е направена на пълна оценка на въздействието за подобно споразумение с Виетнам. и той заявява, че е, <clears throat> оценката на въздействието на другите подобни споразумения с Азия не е достатъчна <clears throat> за да се прецени положението с човешките права. Въпросът ми е, какви са намеренията на Европейската комисия в преговорите за споразумението за свободна търговия за подобряване на човешките права в Малайзия. Дали се работи по пътна карта за сътрудничество с правителството там и гражданското общество, преди да се изключи споразумението и дали комисията ще направи оценка на въздействието, официална оценка за Малайзия. Благодаря. Мисля, че дипломатическата служба и комисията ще се изкажат. Първо да чуем служителят, който отговаря за Малайзия, след това госпожа Конча от Генерална дирекция търговия. Имате думата. Добър ден. Аз отговарям за работата с Малайзия, с колегите от дирекция търговия решихме да ускорим този процес и преговорите там. Ще отговоря за закона, а пък колегата ми ще говори по-общо за споразумението и човешките права. За този закон за безредиците сме обезпекоени от доста време, от средата на 2014 година имаше случаи на задържане и преследване на определени лица. Решихме да действаме по два начина. Първо, на декларация на върховния представител. Ще я представя след малко и съответни сигнали на високо равнище, винаги когато има срещи на двустранна основа декларацията на върховният представител. Две декларации на практика. Една през март и една през април. За този закон за безредиците. Особено след поправките в долната камера след 9 април. Мога да прочита няколко абзаца Вместо отмяна на този закон, Малайзия реши да го прилага по-интензивно, което се отразява отрицателно върху свободата на словото. Европейския съюз припомня, че, припомня, че закрилата на, на човешките права е основен елемент в демократичните процеси. Това беше, което казахме преди един месец. След това имаше декларация след задържането на дъщерята на лидера на опозицията, след нейна реч в подкрепа на баща й. До този момент имаше доста случаи на използването на закона за преследване. Следващия начин на действие беше сигнали на, на високо равнище. Разговори с заместник министъра на Малайсия за европейските въпроси. Той беше в Брюксел и повдигнахме отново тази тема за прилагането на закона. Обърнахме им внимание, че на резултатите са отрицателни. В момента има нов посланик на Малайзия в, в Брюксел. Поставихме и пред него няколко пъти този въпрос. съответните наши сигнали, знаем, са предадени в Куала Лумпур. От разговорите с правителството в Малайзия разбираме, е, че да сега акцента пада повече върху расовите въпроси и религията. Нашите опасения бяха свързани най-вече, че санкциите са много тежки. След новите изменения в закона. И това е най-тревожният момент. Работим заедно с съответните институции в Куала Лумпур и с колегите в САЩ САЩ също излязоха с подобни декларации. Единственото положително развитие за сега да видим как ще се развият нещата на практика. Нашите колеги казват, че с тези изменения не може да се прилага закона за критика срещу съдебната власт, което според нас е крачка напред. Сега ще дам думата на колегата. Благодаря. Добър ден, колеги. Аз съм заместник шеф на звеното в дирекция търговия, която работи с Нова Зеландия, юго Азия. Въпросът за погодбата за свободна търговия. Вторият въпрос на пътната карта за човешки права ще дам думата на колегата. Първо, по общия въпрос как комисията използва преговорите за спогодба за свободна търговия за целите на човешките права. Ние прилагаме един комплексен подход във външните отношения, според които съображенията около човешките права са основен фактор в преговорите. И тук включваме външната политика, сътрудничество за развитие и друга политика на Европейския съюз. Задачата ни е в преговорите с трети държави да насърчаваме не само свободната търговия, но и да искаме зачитане на човешките права. В преговорите с Малазия ще припомня, че нашата политика, търговската е насочена към свободна търговия в световен план но тези спогодби заедно с други инструменти могат да подобрят положението с човешките права. Увеличаването на търговията и приходите за населението като цяло подобряват положението и устойчивото развитие в крайна сметка води към по добра защита на човешките права. В споразумението за партньорство и сътрудничество прилагаме политически клаузи. Там са включени специални клаузи за човешките права като основен елемент в нашите отношения с Малайзия и една клауза за неизпълнение в случай, че има нарушение, можем едностранно да прекратим частично или изцяло на партньорството. Включително и а, части от спогодбата за свободна търговия. Така че в преговорите ще поискаме връзка между двете споразумения. В момента преговорите с Малайзия не са особено активни. Поддържаме условията на контакти на най-високо равнище, да видим дали <clears throat> можем да продължим. На трето място, както работим и по другите погоби с Малайзия, комисията ще поиска отговорност от правителството и подкрепа за неправителствените организации във връзка с прозрачността и прякото включване на гражданското общество. При изпълнението на някои от разпоредбите за търговия нашата позиция на комисията, преговорите с Малазия са още не са приключили всичко зависи от самите преговори, но пък клаузите за устойчиво развитие са много важен елемент. И те присъстват за всички големи спогоби, които сключваме. Сега, по оценката на въздействието и човешките права. Един общ коментар. Оценката на въздействието, включването на ефекта върху човешките права е един от инструментите на нашата търговска политика да зачита човешките права. Комисията има специални ангажименти по този въпрос. В оценката, направена <clears throat> за всички спогодби, сме анализирали човешките права и получихме в комисията мандата за започване на преговори като стандартът е да прилагаме съответните клаузи, като целта е да се вземат предвид всички фактори. Препоръките на Европейският омбудсман на 26 марта са нещо, което приемаме и признаваме. Ще изпратим подробен отговор на омбудсмана до 30 юни. Специално за Малайзия, след всичко, което казах, като имаме предвид <clears throat> спецификата на преговорите, ще преценим как най-добре да заложим защитата на човешките права. В съответните инструменти ще спра до тук. Сега ще дам думата на Франк Оливие, който ще каже няколко думи за пътната карта. Благодаря, Даяна. Следващите стъпки за човешките права. Участието на Европейския съюз Има специална стратегия за Малайзия до 2015 година, която ще бъде преразгледана наскоро през второто полугодие на настоящата година. В момента разработваме нова пътна карта и водим консултации с гражданското общество там за да видим какво е тяхното мнение. Нашата делегация в Куала Лумпур редовно <clears throat> се среща с местните неправителствени организации по темата човешки права. Във връзка с това, което казах за закона, искаме да поддържаме конкретен диалог с правителството в Малайзия, и този диалог ще започне възможно най-скоро. През октомври ще има <clears throat> среща на високо равнище в Брюксел и там ще поставим и въпроса за човешките права. Значи първо ще дискутираме този въпрос в Брюксел през октомври и след това <clears throat> ще започне диалога за човешките права. Благодаря. Готови сме да отговорим на ваши въпроси. Благодаря на комисията за поясненията. Има ли желаящи да вземат думата преди да приключим? Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря, че се озовахте на поканата. Да присъ...